Мадам Валеан will be in one, two minutes. Госпожа Валеан ще се присъедини към нас след няколко минути. Веднага, щом дойде, ще започнем. Uh, dear friends, I'm waiting for... уважаеми колеги, изчаквам, защото колегите от Комисията по околна среда ще се присъединят към нас заедно с госпожа Валян. Не искам да започнем работа без представители на Комисията по околна среда, така че се налага да изчакаме. Съжалявам за забавянето. If we've got somebody from Envy, it's good news for us. Uh, Ако има представител на Envy, ще бъде много добре, защото видях колеги. Може би ще ни извинят за това, че започваме без госпожа съпредседателя. Започвам сега. Процедурни и други въпроси. Първо, приемане на дневния ред на съвместното заседание. Разполагате с дневния ред. Имате ли забележки? Няма. Моите съобщения. Искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо по интернет приложението и митинг е на разположение на всички членове на ИТРЕ, ЕНВИ, техните служители, е, сътрудници е, могат е, да получат достъп документите от лаптоповете. Госпожа председателката не е тук, но всичко може да се види по-късно. Точка трета е доклад е, за управлението на Енергийния съюз. Докладчиците са Клод Турмес от Зелените и Комисията ИТРЕ и Мишел Ривази от е, групата на Зелените и Комисията ЕНВИ. И ще разгледаме проекто доклада. Моите е, коментари. Господин Турмес не е тук. А, извинявайте, госпожа Ривази, Ривази не е тук, но Клод е тук, както обикновено. И той ще отговаря и за двете комисии. Процедурните забележки. Добре дошли на всички членове от, на двете парламентарни комисии. Благодаря на всички за доброто сътрудничество, по-конкретно на госпожа Валян, която не е все още тук. И двамата са докладчици, господин Тормес и госпожа Ривази. А госпожа Ривази, може би ще дойде следващия път. Information for me. Uh, and... Този доклад ще се обсъди и приеме по време на съвместните заседания на двете комисии. За всяко съвместно заседание ще има отделен дневен ред. Искам да ви информирам, че двете комисии а, се договориха а, всяко съвместно заседание да се съпредседателства от двамата председатели на двете комисии. Предвидени са 1 час и 30 минути е, за тази дискусия. Ще започнем е, с е, е, докладчиците и след това на докладчиците в сянка. Сега да кажа няколко думи, които са много важни за дневния ред пакета за клин, за чистата енергия, енергийния съюз. Поставили сме си много цели пред енергийния съюз и е необходимо да ги изпълним изцяло, за да изградим а, устойчив енергиен съюз. Изпълнението е ключово. Как да изпълним нашите решения? Това е най-важният въпрос в доклада за управление. Без а, дейности по управление, които да са ориентирани към пазара ефективни и спазват субсидиарността, няма да можем да постигнем всички амбициозни цели на енергийния съюз. Ето защо е толкова важен този доклад. Не на последно място в контекста на постигането на цели, заложени в пакета за чиста енергия. Както знаете, имаме общо 8 законодателни предложения. Едно от тях е управлението. И всички цели ще бъдат заложени в 7 други доклада. Радвам се, че и докладчиците по възобновяемите а, източници. Лопес Бланко е тук. Радвам се, че можем да започнем дискусията днес. minutes ago. Sorry about that. Welcome to all of you, colleagues from Добре дошли на представителите на комисията ИТРЕ. Добре дошла на председателката на комисията ЕНВИ. Сега ще помоля господин Турмес, който е съдокладчик, да представи своя проекто доклад, както и доклада на госпожа Ривази. Клод, заповядайте. Благодаря, Мишел Ривази. Беше оперирана от, от око миналата седмица. Сега вече е добре, утре ще дойде, но днес и беше трудно. Надявам се, че сте прочели съвместния доклад. Според мен е, това е много положителна новост, това, че работим заедно, защото политиката в областта на климата, околната среда и индустрията трябва да вървят заедно. Няма да се спирам на целия доклад, вие сте го прочели. Ще се спра на основните моменти. Климатичните изменения са са проблем, който а, предполага а, мерки, за да не допуснем а, необратимо развитие. easy bit will be get to zero in power sector because that is has to happen much earlier in order to bring electrification. Uh, Им необходимо да се uh, приспособят различните системи за отопление и за транспорт и да бъдат, нагодени към постепенно премахване на изкопаемите горива. Първоначалното предложение на комисията беше 2030 година, след това 2050. Това не е продуктивно. Мисля, че сега правителствата трябва да се замислят какъв е ще бъде път до 2050 година и след това какво трябва да се предприеме през следващите 10 години. Не можем да работим по 10 годишен план, който а, да не е насочен и към целта 2050 година. За мен енергийният съюз е свързан с нови работни места, нова заетост и нова геополитика. Погледнете е, последното заседание на е, акционерите на петролните компании. Очевидно сме е, стигнали момента, в който петрола ще започне да намалява. Русия, Саудитска, Саудитска Арабия имат нужда от нови технологии. Индия, Китай, мислят, че енергийната геополитика се променя. Силните утре ще бъдат технологичните лидери а не у нези, които разчитат на, ресур... на природни богатства. Ето защо имаме, точно ние имаме а, инженери, учени и това е огромна възможност. Но можем да постигнем целите си само ако бъдем едини. И моят лозунг е по-силни заедно. Необходимо е да привлечем гражданите. За тази цел е необходима прозрачност в целия процес. Но заедно с това трябва да признаем, че и на европейско и национално ниво не можем да променим нищо, че сме, ако продължаваме да сме далеч от гражданите, можем да мобилизираме заинтересованите лица, но не можем да проявяваме арогантността и да смятаме, че ще мобилизираме всички граждани от Германия, например. Имаме нужда от общините, от кметовете, от кметовете, които са много по-близко до гражданите. Ето така може да се извърши мобилизацията. И подхода на комисията е да информира гражданите. Всъщност гражданите трябва да бъдат мобилизирани. Това е възможно само възоснова на стратегическо партньорство с тях. Всъщност става дума за работни места в селските райони. Ветровите турбини не се изграждат в градските центрове, нито пък заводите за биомаса. В момент, в който имаме опустиняване, економически проблеми, това е огромен проблем и а, ние трябва, трябва да изградим мост към селските райони. И всъщност а, тук става дума и за инвестиции. А, обществените средства няма да стигнат. Има нужда от частни инвестиции. За да дойдат тези инвестиции обаче, трябва да се създаде сигурност. И инвеститорът иска сигурност, иска да знае какво ще стане след 10 години, каква ще бъде възвръщаемостта на инвестицията му. Това, от което имаме нужда, сигурността на, за инвеститорите е съчетание от е, добре изградени пазари и тук е, се обръщам към НП. С тях можем да изградим добри, добре функциониращи пазари. Планирането обаче е също много важен елемент, защото елект, електромобилите имат нужда от станции за зареждане. Това няма да стане е, само от пазара. Санирането на сградите предполага определена организация, предполага институционален капацитет. Е, Гезине Майснер, ако искаме правителствата да разработят е, офшорни турбини в Северно море, имаме нужда от планиране. Планирането не е нещо, което е запазено само за комунистическите общества. Планирането е нещо, което на е, е фактор за сигурност. И последно, трябва да се инвестират европейските средства по мъдър начин. Средствата за мрежи е, помага балтийските страни да се освободят от зависимостта си от Русия. Ирландия ще може да се, свържи, да се свърже с е, континентална Европа, ако Великобритания се отправи към Тексас но ние в Европа имаме енергийна бедност и имаме нужда от фонд за проекти с, за възобновяеми източници. Намаляване на капиталовите разходи за Румъния, България и Польша. И защо да няма фонд, в който гражданите и общностите да получат доста посредств, до средства от Европейската банка или от ТИБ. Ето към това се стремим. И още нещо. А, аз мисля, че пряк, пряк достъп до структурни фондове за гражданите ще бъде полезно. И така, а, имаме нужда да отприщим а, на сериозния научен потенциал на Европа председателят. Вие разпо... имахте 10 минути, тъй като представихте два доклада, но а, вие бяхте по-кратки. Сега, а, госпожа Делае от Енви и господин Хокмарк от а, ИТРЕ, това са докладчите в а, Сянка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам а, да се извиня, защото тъй като започваме по-късно, не мога да остана до край, но тъй като работим в тясно взаимодействие с Хокмарк, аз ще получа информация за дискусиите тук. Добре разбрах това, което обясни нашия колега за управлението на околната среда и геополитиката. Аз съм прагматично настроен човек е, и ще бъда много конкретна по отношение на задълженията, които имаме. По-конкретно това управление е преди всичко възможност за обединение на всички е, директиви, отнасящи се до е, енергетиката. И в съответствие с споразумението от Париж, е, става дума за координация на политиките в областта на климата и околната среда. Не бива да бъдем твърде предписателни. Управлението в крайна сметка не е списък от мерки, а тези мерки а, е, трябва да бъдат уточнени в различните директиви. А, е, и а, тук е мястото да обсъдим целите в областта на възобновяемите източници, е, енергийната ефективност. Аз мисля, че държавите членки са тези, които трябва да разработят своят най-подходящ метод, защото те познават най-добре своите условия. Всъщност много е важно в, е, на ниво Европа да постигнем целите, които си поставяме, така както са заложени в споразумението от Париж. Трябва да бъдем прагматични, трябва да осигурим възможност за гъвкавост, да държим сметка за економическите условия в всяка държава членка. Условията са различни на север, на юг, на изток и на запад. Но всички ние трябва да вървим заедно към целите, под които сме се подписали. И най-сетне една, един коментар по системата за а, търговия с емисии. Този въпрос не е за включен в документа, имайки предвид разговорите, които водим, смятам, че тази система трябва да е част от а, документа. Ако останем прагматични, ако дадем възможност на всеки да се развива в зависимост от спецификата а, и като улесняваме административната тежест и спазваме принципите на по-доброто регулиране, е, ще осигурим по-голяма яснота за заинтересованите лица е, и особено за онези, които ще финансират е, техническия прогрес. Ние имаме нужда от тях, за да постигнем целите в областта на енергетиката и климата. Ние трябва по-скоро, ние трябва по-скоро да насърчаваме, вместо да определяме много прецизни цели. В крайна сметка, ние мисля, че е, ние трябва да се стремим е, към е, онова, което е най-добро. Господин Хокмар, благодаря на докладчите в Сянка, благодаря на докладчикаците. нека да кажа няколко думи за плановете. господин Турмес каза, че планирането не е е, характерно само за комунистическите общества. Съгласен съм, само че е, плановете, ако плановете станат по-важни от реалността, възниква проблем. Казва се, че ако има разлика между картата и света, по-добре да избереш реалността. И аз мисля, че това е баланса, към който трябва да се стремим, защото от наша гледна точка най-важното не е броят цели, не е броя доклади, нито броят и мащабите на плановете, механизмите и структурите, които е, изграждаме, за да стане енергийния съюз реалност. И с енергийния съюз, ако успеем да го реализираме, ще постигне много целите в областта на климата, разработването на нови технологии, но това ще бъде резултат от развитието на пазара, не от плановете. това ще бъде резултат от конкуренция, новаторство и открит пазар. Ето защо ние трябва да изградим структурите, за да можем да улесним регионалното сътрудничество не отгоре надолу, а като улесняваме трансграничната търговия възоснова на търсенето и предлагането. И ние трябва да направим така, че да се използват всички енергийни източници. Ето защо имаме нужда от пазарна ориентация. В противен случай ще имаме неработещи структури. Е, енергийната структура, енергийният микс е нещо, по което решение трябва да вземат държавите членки, но трябва да работим заедно. Много от въпросите, много са въпросите, които обсъждаме тук, са храна за размисъл, но и храна за е, дискусия. Аз мисля, че в основната област по основното целите ни са едни и същи. Разликата в методите за постигането им. За нас приоритет е да направим така, че нещата да вървят в правилната посока чрез пазарни механизми, системни връзки и повече възможности за нови енергийни източници. И с факта, че отваряме пазара и новите технологии, но това е нашият подход – и очакваме дискусиите с вас. Благодаря ви, уважаеми колега. След това докладчите в Сянка от името на социалистите и демократите, госпожа Грифин от Итри и господин Зориньо. Може би а, сънувам Ендия Нейтре. Благодаря. Исках да кажа, че този документ е основен документ за да опосредства развитието на енергийното управление. Благодаря на докладчиците и Ясно е, става дума за енергийната политика, която трябва да е в унисон с Парижкото споразумение – трябва да се стиковаме с госпожа Грифин. Надяваме се заедно с нея да подобрим предложението на комисията. Тереза може да допълни моето изказване. Ние имаме обаче общи предложения, първото от които е държавите членки трябва да имат обвързващи цели и да поемат ясни ангажименти. Целите трябва според нас да са обвързващи и това е, трябва да са цели, които да съответстват на целите от други документи. Т.е. трябва да има уеднаквяване на целта към 35% според нас. Климатичната политика до 2030 година искаме да имаме една синхронизирана политика. Тоест, не бива да има само до някакъв срок стратегия. Трябва да имаме една дългосрочна политика. петгодишните планове, те трябва да бъдат допълвани. И то трябва да бъдат допълвани с изискванията от Париж. Гражданите трябва да бъдат въвлечени в осъществяването на плановете и трябва да имаме една преходна форма за регионите – които са най-тежко засегнати от последиците на прехода към нисковъглеродна економика. Трябва да засилим и регионалното сътрудничество и сътрудничеството между държавите членки. И това, което каза Тереза, е също много важно, а именно тя винаги се е застъпвала за борбата срещу енергийната бедност – това са най-важните ми предложения. С интерес очаквам дискусията и госпожа Грифин може би също може да каже нещо. Госпожо Грифин, имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги, мога да потвърдя това, което каза и Клод. Хубаво е, че двете комисии си сътрудничат. Аз съм съгласна с много от това, което бе казано до момента. Смятам, че предложението на докладчика е правилно, върви в правилната посока. Това, което се опитваме да постигнем е да преместим перспективата а именно да създадем една дългосрочна перспектива за политиката за климата, която да даде възможност за инвестиции. В този контекст ние подкрепяме Осъвместяването на националните планове с дългосрочната стратегия, това ще ни помогне да постигнем парижките цели и да ги заложим в европейското законодателство. Освен това, важно е да приспособим законодателството към националните обвързващи цели. Искаме да обвържем всички актьори в нашите планове и плановете да се влеят в една дългосрочна стратегия, която да е разбираема за гражданите. Възобновяемите източници, това трябва да е една е, трансгранична перспектива. Като докладчица в сянка от социалистите и демократите, аз ще, дам няколко, ще предам няколко изменения, а именно в областта на енергийната бедност. Тази концепция трябва да се уточни, и, както и концепцията за уязвимите ползватели, потребители. Трябва да съберем споделени данни в контекста на е, обсерваторията за енергийната бедност. Е, тези данни могат да се използват да се намали броя на уязвимите потребители и да се създаде един план за действие за постигане на нашите цели. Също така искам да потвърдя и, и подкрепя това, което казаха колегите за преходния период преходът може да има негативни последствия за потребителите. Инициативите на Европейския съюз могат да подкрепят потребителите в този период. Тоест, хубаво е да има проекти, чиято цел е преквалификация на потребителите и осъществяването един, на един по-лесен преход към нисковъглеродна економика. Искам да работим с градовете, с местното ниво, за да могат и гражданите да прегърнат тези идеи. Благодаря. Благодаря, Тереза. Аян Дънкън от ЕКР има думата, а той не е тук, той е от Енви обаче. Господин Евжан Тушеновски от ИТРЕ и ЕКАРЕ. Той ще говори от името на двамата докладчици. Да, благодаря. Искам да благодаря на Клод. Искам да му благодаря и за възможността да говорим по този важен доклад. Този доклад трябва да бъде одобрен и прият през есента тази година. Смятам наистина, че трябва да упростим законодателния процес, за да не стават нещата прекалено сложни. Съгласен съм с докладчика също така и по повод на структурата на националните планове и на тяхното съдържание. Те трябва да са ефективни. Тези планове трябва да са разбираеми за хората. Предложението е много подробно и това би довело до много бюрократични тежести при изготвянето на плановете. Така че опростяването е много съществено. Въпросът обаче е как ще бъде осъществено разпределянето на частотите. Там, където не сме съгласни. Не сме съгласни с определените целеполагания. Аз мятам, че тук не трябва да има обвързващи цели. Е, целите са заложени в други доклади. Ако и тук заложим цели, то може да, това може да доведе до противоречие и осложняване между различните цели. А в крайна сметка ние искаме опростяване, една ясна рамка искаме да дадем, в която да е, инвесторите да се движат сигурно и която да улесни работата на бизнеса. На следващо място имаме проблеми с газовия фактор. Економическите цикли, те трябва да са формулирани по-гъвкаво. Значи, не приемаме новите цели. Това според мен трябва да се прави на друго място. Освен това, проблем за нас е също така и енергийната ефективност 40%. Тук няма оценка на въздействието. Държавите членки трябва да могат да определят сами своята цел – и същото се отнася и за целите свързани с възобновяемите източници и целта от 45%. За нас е трудно да приемем това. Опасяваме се също така, че може да се осъществи по този начин намеса в енергийния микс на държавите членки, а това е техен прерогатив. Смятаме, че регламентът не дава достатъчна сигурност на държавите членки, че могат да вървят по пътя, който са избрали. Обеден съм, че докладът ще бъде дискутиран и в бъдеще и с интерес очаквам бъдещите дискусии. Надявам се, че с общи усилия ще намерим общ път, защото този доклад ще повлияе много върху економиката на държавите членки. Благодаря, имахте 6 минути. Вие бяхте по-кратък. Подобна е ситуацията в Алте. Господин Гебранте, Гебранти не е, не е тук. Каролина Понсък също не е тук. Но госпожа Майснер ще говори от името на двамата докладчици. Благодаря, господин председател. Аз сигурно няма да използвам моите 6 минути, така че може да приключим и по-рано, евентуално. Както казаха моите колеги, Както казахте, моите колеги Гебранди и Понсет не могат да присъстват днес, но аз ще представя тях, техните становища. Ние приветстваме предложението на комисията. То съдържа положителни елементи, като например обвързващи шаблони, цели, а също така и изискването националните планове да са съгласувани с Европейската стратегия и целите на европейско равнище до 2030 година. с националните цели може да се сигнализира ангажимент към основните цели, могат, може да се даде и правна сигурност на инвеститорите. За тази цел държавите членки трябва да допринесат за финансовия, към финансовия механизъм. От страна на инвеститорите хубаво е да има държ... Е, дългосрочна перспектива и след 2030 година. Това е важно за привличане на инвестиции в е, основни инфраструктури и големи инфраструктури. Освен това, смятаме, че участието на, на актьорите и заинтересованите страни е нещо много положително. Смятаме също така, че всички основни заинтересовани страни могат да участват в създаването на националните планове. Ще дадем, ще представим изменения в тази насока и се надяваме на конструктивно сътрудничество с докладчиците в Сянка. От мое име искам да кажа също нещо. Благодаря на докладчика за, неговата, за неговото ангажирано изказване. Хубаво е да се говори за стратегически партньорства с, с е, градовете, но тук забравихме сълскостопанските региони. Вие говорите за заетост, за интернет, така, но хубаво е да привлечем всички хора в това развитие. Говорите и за мрежите, аз съм част от тази комисия, но и част от транспортната комисия и там ние говорим за транспорт, който да се захранва от възобновяемите енергии. Така че такава инфраструктура също трябва да се създаде Може да се използва слънчевата енергия, ветровата енергия, да се комбинират двете и така по този начин в бъдеще тези две енергии могат да се използват съответно през лятото и през зимата. И, да, и така хората ще могат да имат достъп и трябва да имат достъп до тази мрежа трябва да убедим хората, че това е възможно. Трябва да кажем на хората, ако искаме да имаме микс от енергия, трябва да създадем тази мрежа и тя трябва да е достъпна. Така че мисля, с общи усилия може да убедим хората, че вървим по един добър път за една добра енергия. Благодаря, госпожо, за вашите, за вашите забележки. Господин Ферейра от Итре, той не е тук. Обаче, Катерина Конечна от Енви е същото докладчик в Сянка от името на Обединената левица. Госпожо, имате думата и може да представите становищата на двамата докладчици. Благодаря. Искам да се извиня от името на господин Ферейра. Аз ще говоря обаче от мое име, не мога да говоря от негово име, въпреки че становищите са ни доста сходни. През 2016 година комисията направи предложения, свързан, свързано с енергийния пакет. Това беше ключов документ – за приложение на политики и мерки за постигане на целите на енергийния съюз. Не разбирам защо разглеждаме всъщност този документ като толкова ключов документ Казвам това, защото имахме големи проблеми с предишния пакет, пакета за търговията с емисии. Управлението на енергийния съюз задава много проблеми за държавите членки с субсидиарността и енергийния микс – Много е трудно също така да се създадат национални планове. А това е необходимо. Срокът е 1 януари 2018 година и е, е много трудно да се създадат тези планове, тъй като проблемите в, а, с търговията на емисии и с ЛУЛУЦЕФ си остават. Още от сега се вижда, че няма да може да приключим преговорите по схемата за търговия с емисии. Същото се отнася и за ЛОЛОСЕФ. Освен това, предлага се един европейски път, до, и, и се полагат цели за, до 2030 година, но това са цели, които не знам дали са осъществими. Защо трябва да действаме толкова прибързано? Отделните документи, отделни документи, тяхното обсъждане се отлага и това ще има само негативно влияние върху, върху целия пакет. Според мен, Комисията трябва да преосмисли своите предложения. И тук имам предвид главно схемата за търговия на емисии. Ако имаме една по-добра енергийна ефективност и заложим на нея, така ще могат да се намалят и въглеродните емисии. Трябва да се помисли в подробности за функционирането на отделните елементи. До сега не сме решили какъв ще е декарбонизационният инструмент в Европейския съюз. Инструментите, които се предлагат, не са ефективни – предлагането е по-голямо от търсенето и се говори за затваряне на въглешни мини и въглешни електроцентрали. Много неща липсват в доклада. Е, трябва да ни е ясно, че нещата са взаимосвързани и ако един елемент не функционира, цялата си срема, система се срутва. Жалко е, че някои колеги не са разбрали този факт. Нашата правна служба трябва да се занимае с отделните документи, които имат връзка с управлението на енергийния съюз. Според мен срокът е прекалено кратък и това няма да доведе до добър резултат. За това предлагам отлагане на срока, защото това, което правим в момента е прибързано вземане на решение. Докладът нищо няма да реши. Това е опасно. Опасно е не само за репутацията на Европейския съюз, опасно е и за гражданите. Благодаря ви, Госпожо, покрихте точно 6 минути за двама докладчици в сянка. Преминаваме към СПД. Колегата Дарио Тамбурано от комисията ИТРЕ не е тук, но колегата Перникола Педичини от ЕНВИ може да се изкаже от името и на двамата докладчици в сянка за СПД. Okay, uh... Нашата позиция Моята и на господин Тамбурано е ясна. Ние имаме единна позиция и в комисията и три ЕНВИ. За нас управлението на енергийния съюз означава предимно задължение на държавите членки. Целите трябва да бъдат задължителни за държавите членки, а не за Съюза. Всяка държава членка трябва да поеме отговорност за емисиите. Има нужда от сериозен план за премахване на субсидиите за изкопаемите горива. Общ план за всички държави членки, които действително искаме преход към възобновяемите енергийни източници и премахването на субсидиите за изкопаемите горива е единствения път. Надявам се, че няма да ни се каже, че държавите членки сами избират енергийния си микс. Оценяваме работата на колегата Турмеси Ривази Искаме да се подсили прозрачността и допитването на граждането, когато се взимат решения, тъй като тези решения влияят върху гражданите. За мен това е много важна част. Държавите членки трябва да бъдат длъжни да взимат решения, които да държат сметка за мнението на местното население, а не както често се случва да налагат на местното население решения в областта на енергийното политика водят до цена плащана от всички. Приемаме предложенията да се поиска от комисията за оценка на метана а, и за да се разработи стратегия за премахване на това вещество. Ето това е а, основното ни становище. Това е което мислим по доклада. Председателят благодаря. Господин Жан-Лук Шафхаузер от Итра е тук. Тук е обаче госпожа Дорнано от ЕНВИ. Тя също е представител на групата Европа, нациите и на свободата. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците за свършната работа. Е, не мога да подкрепя исканията за наблюдение и проверка в е, рамките на е, програмата на ОНЕ за климатичните изменения. Оттеглянето на САЩ от споразумението в Париж предполага да бъдем прагматични. Единствената дейност на Европейския съюз не може да замести работата в рамките на големите международни организации, в които САЩ все още членува. Що се отнася до проекта за доклад, цена, целта за 100% възобновяеми източници до 2050 година. Това предполага дефиниция кое е възобновяеми и кое не макрорегионалното сътрудничество се оценява във всеки, във всеки конкретен случай. Това, което се казва за, за турбините, е спорно. Цената за изгра... производството, изграждането и демонтирането е много висока и материалите не са устойчиви. Този източник на енергия не е постоянна тя е, смущава електромагнитните зони и е, убива е, защитени птици. Офшорните вятърни турбини, те влияят зле върху морските бозайници и е, са свързани с висока цена. Що се отнася до изграждането на фотоволкаични централи, има какво да се каже за тяхната цена те, е, съставните части не са екологични и освен това е, има вред, отрицателно въздействие върху цената на енергията. Що се отнася до метана, е, то е много по-мощен газ от СО2. Дейността на Европейския съюз в тази област трябва да бъде разумна и в никакъв случай да не, да не оказва въздействие върху нашите фермери. Нека те да бъдат за предпазени от неразумни искания. Аз ще внеса измене, предложения за изменения по тази толкова важна тема. Благодаря ви много, колега, за тези избележки. Това бяха докладчиците в сянка, но в залата са и докладчици и докладчици в сянка по други доклади в пакета за чиста енергия и имаме и списък с други желащи да се изкажат. Сега, ако позволите, ще дам водещата роля на нашата колега която ще председателства госпожа Валян. Да, тъй като вече започна дискусията, аз предлагам да продължим дебата. Да, наистина, както господин Бузек посочи, в този пакет има и други досиета, които са пряко свързани с тази тема. Ето защо ще приканя докладчика за преразгледаната директива за възобновяемите енергийни източници и да вземе думата. Започвам с господин Хосе Бланко Лопес за две минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като начало бих искала да благодаря, да поздравя господин Турмес и госпожа Риваси за положените усилия. Бих искал обаче да насоча вниманието на колегите и към някои критични аспекти. Всички се отнасяме сериозно към промените в климата обезвъглеродяването на економиката не е избор, а наше задължение. Ето защо бих искал да похваля този доклад, който отговаря на заложените в Парижкото споразумение цели. Той допълва и предложението, което изготвих като докладчик във връзка с директивата за възобновяеми енергийни източници, нещо, което ще обсъдим утре. Тези два доклада са взаимно допълняеми. Тук трябва да се изготви една регулаторна рамка с обвързващи мерки за отделните страни. Държавите членки се очаква да предприемат конкретни стъпки за постигането на посочените в директивата цели. Това означава ангажименти, планиране и изпълнение. Идеята е, че този процес ще насърчи финансирането, научно-развойната дейност, иновациите, така че да се постигнат глобалните цели. Смятам, че цялостният подход трябва да бъде по-амбициозен от предложения от комисията. Доклада, който ще представи утре, посочва, че нашите цели трябва да бъдат поне 35% за намаляване на а, за използване на възобновяеми енергийни източници до 2030 година. Те са пряко свързани с заетостта, здравето и сигурността. Това са цели, които през 2014 година комисията отчита по отношение използването на технологиите в дългосрочен план. Това е нещо, което трябва да бъде ясно посочени. Енергетиката и промените в климата са две страни на един медал. Координиране на действията ще гарантират постигане на целите по отношение на енергетиката и промените в климата и това е много важно за Европейския съюз. И мисля, че предложението се движи в правилната посока. Благодаря. А, сега а, имате две минути за новия дизайн на пазара.

Благодаря. Аз ще се върна на това, което каза колегата Клод Тюрмес в началото. Много внимателно слушах дискусията и това, което се очертава е един призив, призив за действия за постигане на целите в климата. Без съмнение това е важен аспект, но начина по който аз виждам нещата и аз не съм единствения в нашата група е, че енергийния съюз е нещо повече от този един единствен аспект. Слушайки колегите си, припомних документа на Комисията за сигурност, солидарност и доверие между пазарите с интегриран енергиен пазар и друг важен аспект е енергийната ефективност, действията в климата, иновациите, конкурентоспособността и научно-развойната дейност. Мисля, че тук е въпрос на акцент – от наша гледна точка, ако не поставим пазара като централния доставчик на инвестиции и сигурност, нещо, което спомена и Клод, нещата няма как да се получат. Пазарите не следват идеология, следват сигурността на инвестициите. Това означава равнопоставено за всички, да се отдалечим от субсидиите, които водят до изкривяване на пазара, независимо дали те са за а, възобновяеми енергийни източници или за полезни изкопаеми. Наистина трябва да проумеем, че през последните пет години станахме свидетели на истинска революция, технологии за възобновяеми енергийни източници източници, вятърна, слънчева енергия, които се превръщат в конкуренти на традиционните източници, изкопаемите горива. Ето защо а, не трябва изкуствено да а, изкривяваме пазара и трябва да се фокусираме именно върху това – ако искаме равнопоставеност, то тогава ще има и повече инвестиции. И тези инвестиции в голяма степен ще бъдат насочени към възобновяемите енергийни източници. И там са най-големите маржове на печалбата. И там именно основните компании преди 15 години инвестираха само в изкопаеми горива, сега осъзнават, че именно тук са инвестициите. Не, не твърдя, че това е единствения стълб на енергийния съюз, а именно аспектите свързани с защитата, опазването на климата, Разбира се, това е една област, в която трябва да работим, но ако не запазим в центъра пазара, няма как да постигнем поставените цели. И именно това ми се иска да подчертая. С всички тези цели, те са насочени в различни аспекти, можем да ги обсъждаме, и в а, някаква степен те са важни, но ако не запазим пазара в а, центъра, то тогава няма как да постигнем а, никакви цели. Благодаря. Моля да следите екраните, за да следите и времето си няма, няма да ви прекъсвам. А сега господин Ейкхаут, докладчик за преразгледаната директива за възобновяемите енергийни източници. Благодаря, да, директивата за възобновяеми енергийни източници от комисията ЕНВИ. Благодаря на господин Турмес и ам, госпожа Ривази, защото мисля, че тук а, с оглед на дискусията по директивата за ВЕИ, това, което е важно е нивото на тези източници и как стигаме до тях. И това искам да подчертая защото всеки говори за инвеститорите. Да, пазарът е от централно значение, но идеята, че ако пазарът стане в центъра, ще дойдат инвеститорите. Но това е наивно. Трябва да знаем на къде се движи Европа. В този момент има огромни разлики между държавите членки. Знаем, че енергийния пазар и енергийния съюз не признава граници. Трябва да дадем повече гаранции на инвеститорите в каква посока ще се движи в Европа. Именно Именно това очакват инвеститорите. Няма липса на пари, на средства, има липса на сигурност и яснота за това на къде се движи Европа с енергийната си система. Една от основните политики е а, директивата за ВИ до 2020 година. Не само по отношение на целите, но също така и ориентацията, която се дава на държавите членки. Това сработваше, това даде възможност за преход и това трябва да се продължи и след 2020 година. Ако разгледаме нивата, ще видим, че когато имаме възможност за конкурентно способност и за промени, се намалява възможността за растеж. Защото до 2020 година става въпрос за 5% за растеж, а след това комисията предлага на годишна база повишение от 1%. Това е глупаво, това е жалко, така че се радвам, че докладчиците работят в тази посока. И с колегите от социалистите и демократите ще следваме същите посоки насоки. Благодаря. Благодаря. А, сега давам думата за две минути на следващия ни докладчик. Е, Искам да се концентрирам върху два аспекта. Секретарията трябва да уточни следното. Дали всъщност е правилно в този текст да има толкова съдържание, което всъщност се обработва от други директиви и регламенти. Аз не разбирам дали е възможно и дали е разумно а, управлението на енергийния съюз да се да, да, да поема съдържание от толкова много други програми. А, и текстове. Това трябва да го знаем, защото това, от това зависи бъдещата ни работа. Освен това, допустимо ли е да се намесваме толкова много? Ето, колегите говорят за гъвкавостта и ролята на държавите членки а, при техния енергиен микс. А, ние наистина се намесваме. Аз не мога да разбера защо това управление трябва да получи толкова голяма важност. Да, добре, е, комисията модифицира, променя, но не трябва всичко да променя. Much, Благодаря, господин Рил. Um, Благодаря. Много неща бяха казани. Това е госпожа Ван Бремт. Не искам да повтарям казаното. Ще бъда съвсем лаконична. Имам само две минути на разположение. Ще се спра на някой политически аспекта. На първо място, във връзка с казаното вече има много цели заложени в пакета за чистата енергия. Но за нашата политическа група трябва да бъде пределно ясно, че основната цел е изпълнението на КОП-21. Днес е изключително горещо и това може да ни е много приятно, но има един доклад от днес или вчера, съгласно който горещите, топлите вълни ще стават все по-опасни в бъдеще не само на други места в света, но и в Европа. Изпълнението на КОП-21 от Париж е от ключово значение в пакета за чистата енергия. На второ място това е един пакет и трябва да се уверим, че имаме холистичен пакет по пакета и да не гласуваме в противоречие. Ето защо досието за управление е от ключово значение. По отношение на а, координирането на всички тези различни цели – ето защо е много важно да не забравяме това. Не едно или друго, а по-скоро целият пакет и цялата законодателна рамка. И мисля, че в тази връзка докладчиците поставиха отлично начало за нашата дейност. Не трябва да губим дългосрочната перспектива. Не само 2300, но и 2050 година. Това е добро управление. Стратегически и холистичен подход – и накрая нещо, което наистина много ми допада, е един нов подход, който според мен е необходим, а именно баланс между това, което се решава в Брюксел и изпълнението в държавите членки, но да има отлично сътрудничество с градовете и регионите, защото именно те ще изпълняват политиката в областта на климата. Благодаря, господин Лизе. Да, радвам се, че имаме съвместно заседание с НВ и ТРЕ. Аз съм работил и в двете комисии, сега само в НВ и е глупаво, ако не работим едни с други. Това би трябвало да се случва все по-често, да работим заедно. Сега за НВ е важно постигането на климатичните цели и смятам, че трябва да помислим за по-ясна формулировка тук, именно по отношение на климатичните цели. Но искам да ви предупредя, доста сме амбициозни. Е, Париж говори за 1,5 градуса. Ако постигнем 2 градуса и това ще е добре. 80-70% в горната част на, на е, границата. Това е също добре. Важно е от гледна точка на НП технологията да е неутрална. Аз много се застъпвам за възобновяемите източници, но е, не се знае дали до 2020 година няма да имаме и други технологии. Това няма да знаем. Имате предвид атомната енергия, бе въпрос от залата. Не, това е също опция. Тук не искам да говоря за атомната енергия. Сега трябва да имаме прецизни описания за постигането, за начина по който трябва да постигнем целите си. Но не бива да имаме обвързващи цели. Нека имаме репери, указания, но да нямаме обвързващи цели. Не би трябвало да има наказание, ако се не постигане на целите. И целите трябва да са реалистични. 45% според мен това не може да се вземе на сериозно. Имаме позиция от парламента от 2014 година там целта е 30%, НП е, е малко под тази цел, но и 35%. Но 30% е една добра цел. Съвсем накратко няма да повтарям казаното от колегите от моята политическа група в е, ИТРЕ. Те вече изложиха основните аспекти. Но ми се иска да подчертая нещо за инструментите. За да се случи всичко това, трябва да имаме необходимите инструменти, които да отговарят на различните страни, раз, голямото разнообразие, което съществува в Европейския съюз. Интерконекторите е от, са от основно значение, имат важна роля по различни причини. Те имат а, ключова роля за осигуряване на сигурност, за вътрешния пазар на Европейския съюз, за да се изпълнят а, целите, които ще съгласуваме за промените в климата. Ето защо трябва да намерим начин, по някакъв начин, да се уверим, че наистина насърчаваме развитието на тези интерконекторни връзки, защото реално за онези държави членки, които са засегнати от липсата на подобни връзки, няма да могат да изпълнят целта си за 2020-2030 година и тези 50%. Ето защо трябва да намерим конкретни начини защото това е от значение да участват различните страни Ирландия, Полша, Балтийските страни. Благодаря ви. Благодаря. Господин Занонато има думата. Благодаря, госпожо председател. Много неща вече бяха казани. Аз искам само да изразя обща си подкрепа за, обща си подкрепа за проект за доклад на господин Турмес и госпожа Ривази. Съгласен съм целите климат и енергетика да се приведат в съответствие с целите на формулирани в Парижкото споразумение и с, с енергийния преход. Заедно с това, повишаването на целите за ВЕИ, представен от колегите от групата на зелените, създава проблеми, които трябва да се отчетат. Може да се по-добре е да вземем за отправна точка началната, а не крайната точка. също така, много е важно парламента да защитава задължителни амбициозни цели. Нека да им държим сметка за това, че целите в доклада за управлението трябва да са съобразени с секторното законодателство. и също много е, напълно е възможно да е необходимо да се е, постигне е, компромис с широка подкрепа. Съгласен съм с колегата Грифин и с колегата Зориньо от лявата ми страна, че е необходимо от европейска инициатива за работещите и местните общности – за да използваме максимално възможностите за създаване на работни места. Трябва да се обучат а, работещите, в, така че да могат да работят в областта на новите технологии. В заключение е необходимо да има пълна прозрачност и сравнимост на националните планове и също така да има ясни ангажименти за всяко заинтересовано лице. По този начин ще се осигури равно разпределение на усилията. Мисля, че по този въпрос трябва да проявим решителност. Господин Количък има думата. Так, или бих... Насилие. Tak děkuji za slovo. Tady je kartička někoho jiného, tak já se omlouvám. Благодаря. Говорим тук за неща, които технически не бяха споменати. Хубаво е да се вземат политически решения, има цели, парижки цели, добре, но политически решения без технически, че техническа обосновка това не е добре. Целият пакет се занимава с политически аспект, а всъщност не, не казваме какво е реалистично. Има различни субсидии, Но трябва да кажем, възобновяемите енергии деформират пазара. Затова и нищо не се случва в Германия, например. Ето, например, няма импулси за свързване на запада с изтока, на севера с юга. Емисиите от метан. Те са много по-лоши от емисиите от въглероден диоксид. Не говорим за това. Соларни съоръжения и вятърни паркове. Да, държавата трябва да остане отговорна за енергоснабдяването и тук трябва да имаме е, ресурси, които да допълват липсващите 30%. Ето, например, не може всичко да идва, цялата енергия да идва от е, слънцето и вятъра. 30% остават. Този пакет е безсмислен. Ако искаме да имаме един разумен пакет, няма да може да просъществуваме без досегашните традиционни ресурси. Ето в Германия има, все още се добиват въглища, но те са като допълнителен ресурс. Това е разумно. Освен това, трябва да имаме мрежа за възобновяемите енергии и това е отговорност на държавата. Госпожа Айосо. Ah, Благодаря, госпожо председател. Бих искала да добавя нещо. Много говорим за целите, но енергията няма как да се съхранява като водата. Ето защо тук се говори за 15% като общо ниво. През 2000-2001 година се предлагаше 10%, т.е. Не, сме не сме развили тази цел много. Ако а, тези цели не са обвързващи, няма да проправим пътя към един истински енергиен пазар и няма да постигнем целите, защото няма как да се съхранява тази енергия. Благодаря сега комисията. Госпожа Ричардс има думата от Генерална дирекция енергетика. Имате 2-3 минути. За мен е удоволствие да бъда тук за обсъждането на това предложение. То е много важна част от прехода в енергетиката и пакета за чиста енергия от миналата година. Мнозина от вас споменаха целите от Париж и тяхното постигане. Това е много важен елемент. Ето защо имаме и съвместно заседание. Тук съм с колегите от Генерална дирекция Климат. Но освен това трябва да работим за по-чиста енергия, по-ефективна енергия, повече работни места и растеж в Европа и да внедряваме повече технологии и иновации. Ето защо пакетът за управление като цяло е толкова важен, за да обедини всички тези елементи и да се придвижваме напред. Интересно ни беше да чуем вашите бележки и очакваме на, доклада на докладчиците. От гледна точка на комисията един от най-важните елементи е да се запази нивото на амбиция в предложението на комисията. Нещо изключително важно. Наистина трябва да продължим да бъдем амбициозни. А, това е свързано и с а, обвързващите матрици за националните планове, за общия подход, мерките, които са предвидени, а, ако не се постигнат поставените цели. В тази връзка сме готови да продължим дискусиите, така че да се уверим, че Европейския съюз ще постигне целите си за 2030 година, международните си ангажименти и енергийния съюз. Надяваме се, че по този начин ще постигнем общите цели. Както и двамата и споменаха многократно, това е изключително важно в цялостния пакет. Има 8 законодателни акта, които са предложени. Целите са определени в тези секторни законодателни актове. И трябва да се уверим, че съществуват връзките между отделните актове и те трябва да бъдат представени по удачен и холистичен начин. Нещо, което много от вас споменаха. Бихме искали да се постигне бързо съгласие с другите докладчици в пакета за чиста енергия и целите до 2030 година. Бих искала да повторя използването на националните линейни траектори, за да се направи оценка на напредъка на държавите членки в течение на времето. Ето защо позицията на парламента в това отношение е от ключово значение. Друг аспект, който вече споменах е холистичния подход, но ще го повторя отново. Вие отчитате, че националните планове трябва да покрият всички пет измерения на енергийния съюз – идеята за проекти в интерес на Европейския съюз в ВИ е нещо интересно, което с радост ще обсъдим с вас по-подробно. Връзките със сигурност на инвестициите и конкурентноспособността също са много важни елементи. Искаме да насърчим частните инвестиции в сектора и именно в тази област наблюдаваме огромни промени през последните няколко години. Обедени сме, че регламента за управление управлението ще насърчи прогнозируемостта и сигурността за инвеститорите и ще подобри конкурентоспособността на Европейския съюз. Другият аспект, който ми се иска да подчертая е възможността по член 13 от предложението да се подобри нивото на амбициозност и тази амбиция да се движи само нагоре. Това е наистина важен елемент. Друг елемент, който ми се иска да подчертая е подкрепата за регионалното сътрудничество. Сътрудничеството в региона не е по кълъп. Има големи вариации съгласно естеството, характеристиките на региона, но това е процес, който включва парламента и различни заинтересовани страни. Много от вас подчертаха това и ние няма как още по-силно да го подчертаем. Наистина това е важен елемент. Всички заинтересовани страни трябва да участват в процеса на взимане на решение, за да имаме демократично наблюдение на процеса. Освен това, обхващаме и енергийната бедност, ролята на гражданите, консултациите с заинтересованите страни, растежа и работните места са ключови в пакета. Трябва държавите членки да работят по амбициозни планове и осъзнаваме важната роля на европейските и национални заинтересовани страни. Очакваме в течение на времето да продължим дискусиите. Същевременно бихме искали да запазим на натиска, така че наистина да се справим възможно най-бързо. Моля да ме извините, че надвиших времето. Председателят благодаря. Генерална дирекция Клима, имате думата за около 3 минути. Заповядайте. So basically... Ще се опитам да се придържам към времето. Благодаря за нас. Също е много важно интеграцията между енергетиката и климата, нещо, което виждаме в предложението, в дискусията и в обществото. Разбира се и връзката с изпълнението на Парижкото споразумение по отношение на национално определените приноси. Важно е, че има много добри идеи в предложението за управлението, но това предложение само по себе си е много амбициозно и за първи път имаме такова съвместно предложение за енергетиката и климата. Ето защо трябва да се запазят ключовите елементи. Бих искал да подчертая няколко елемента от дискусията, да има дългосрочни стратегически стратегии на базата на плановете. Може би това не звучи логично, но наистина трябва да се изготвят тези планове достатъчно рано, за да започне изпълнението на Парижкото споразумение. Стратегията се нуждае от по-дълго време и те трябва да имат вътрешна последователност и трябва да се положат много усилия, така че в дългосрочен план плановете и стратегиите да бъдат последователни и взаимно да се подкрепят на всеки 5 години се актуализират плановете, които могат да се отчитат и в стратегиите. В този контекст бих искал да подчертая, че има много добри идеи Смятаме, че климата трябва наистина да присъства като поставени цели и емисиите за 2050 година да се заложат сега е прекалено рано. Дейността ще започне в комисията и държавите членки на базата на оценката и консултациите с заинтересованите страни и оценката на въздействието. В този контекст ще спомена поставената цел от 5%, важна цел, но смятаме, че е важно да видим и доклада през 2018 година на Междуправителствения панел за промени в климата и допълнителните решения. И накрая стратегията за метана. Емисиите от метан, разбира се, са много важна част от парниковите газове. Те се покриват от регламента за споделяне на усилията и, решението за споделяне на усилията. Много усилия са предвидени за намаляване на тези емисии, но изцяло отделна стратегия може би не е необходима на този етап. И накрая по отношение на СТЕ, СТЕ и има собствена система за управление. Това е много важен економически инструмент и се предлага да не се повтаря нещо, което е предвидено там. Но има пряка връзка между СТЕ и управлението по отношение на политиките и квотите, които се предлагат на тръжна процедура. Мисля, че с това изчерпах моите три минути. Благодаря. Наистина за докладчиците имаше по 5 минути. Господин Тюрмес, следващия път само госпожа Риваси ще трябва да се изкаже. Да, първо дамите, те имат предимство. Заповядайте. Аз имах намерение да дам по-подробен отговор, но мисля, че колегите вече са наистина доста огладнели, така че ще бъда лаконичен. И така, на първо място Днес, може би, получих най-големия си комплимент, който съм получавал от колега от ЕНП че по, по, по отношение на това, което съм изготвил. А точно това трябваше да направя. Наистина трябва да из... трябваше да изготвим една, един общ шедьовър, а, а, произведение на изкуството, но това е възможно само ако се моби... мобилизират а, милиони граждани. Така че благодаря на колегата за този комплимент. А, някои казаха, че се поставя фокус върху промените в климата. Знаете ли кой подчертава е, кой дава, най-големия комплимент е, за Европейския съюз, господин Путин. Преди три дни е, Русия публикува последния си доклад за економическа сигурност. И там се подчертава, че най-голямата заплаха на руската економика е енергийната ефективност в Европа и зелените технологии. Господин Путин крайна сметка накрая признава, че това, което правим тук, променя геополитиката. Съжалявам, но най-голямата енергийна сигурност за Европа е да се придвижваме по-бързо по отношение на енергийната сигурност и ефективност и ВЕИ. Това носи сигурност не само в областта на енергетиката, но и на геополитическата сигурност. На глобално ниво лидерите Европа, Китай и Индия печелят над преварата спрямо тези, които бяха силни и сега и, е, имат е, много петролни кладенци, но сега не печелят толкова много от, е, за барел. Дори не са 40-45 долара на барел. Това е така, защото през последните 10 години се справяхме толкова добре, че променяме геополитиката в наша полза. По отношение на това, което подчерта колегата, но ако колегата от Испания наистина настоява за връзка между Испания и Франция, ще ви уверя, че няма как пазара да се справи с такава връзка. А ако искате пълна пазарна економика, трябва да кажете на испанските си колеги, че не може такава връзка. Ако искате такава връзка, ще поставя следния въпрос. Петролът и гъста наистина ще станат много ефтини, но как смятате, че санирането ще стане до... постижимо в Европа? Само като се разчита на пазара? Не, трябва да подходи много сериозно. Трябват ни обществени средства, но ни трябват и милиарди частни инвестиции – по една организирана, считайте, планирана система, за да се постигне санирането на сгради. И наистина е чудесно, че има трилиони а, средства, които са на разположение и те могат да бъдат насочени към ВИ и а, енергийна ефективност, а, така че да се намалят а, вредите. Благодаря на Генерална дирекция енергетика. Мисля, че ние движим а, нещата. Съжалявам а, за Генерална дирекция климат. Можете ли в Генерална дирекция Климат, на базата на постигнатото през последните 10 години, можете ли да се оттеглите малко и да помислите последното? СЕТЕ е схема фокусирана върху едно нещо. Вие от Генерална дирекция Климат казвате, а, нека да не бъдем толкова амбициозни за 2050 година. Моля ви, напишете си и домашното. А, комисар Каниет е по-прогресивен от а, вас и това е истината за днешния ден. Наистина политиката ни трябва да бъде водеща, а вие трябва да се срамува, срамувате от казаното. Не трябва да бъдете толкова негативни за напредъка. Не, напредък, който се опитваме да организираме за 2050 и за 2030 година. Нещо, което се организира. Трябва да бъдем амбициозни. Наистина, колеги, трябва да подходим по-амбициозни. Помислете малко а, наистина, ако, ни, ако продължи да не вали над Антарктида, ще се въртим в тази спирала. Ледниците ще продължат да се топят. И не ми се иска никой чиновник от Генерална дирекция Климат да ми казва, че трябва да успокоим малко топката. И наистина за последен път казвам това. Председателя Клод, моля те, наистина малко по-прилично трябва да се държим. Имаме правила и бихме искали да се придържаме към тях, а, също така и към отреденото време. Всеки имаше достатъчно време за изказване, така че трябва да те прекъсна. Благодаря, благодаря. Много ти благодаря. Наистина мисля, че много успешно се справяме. Поздравления! Thank you very much. That uh, concludes actually our... Благодаря. С това приключихме списъка за ораторите, освен ако Генерална дирекция Климат иска да реагира на тази нападка. Но тъй като тя не беше насочена, иска да кажа нещо. Не, не, не, не, не, не. I mean, I think if, if uh, Mr. Turmes interpreted it like that, I think that's uh, very, very sorry for, for that. I mean, I think DigiClima... Съжалявам за това тълкуване от страна на господин Турмес. Ние се отнасяме много сериозно към климата. Работим по много пакети работим за повишаване на нивото на амбиции. работата не трябва да забавя темпото, напротив, трябва да се ускори. Това, което каза комисаря Кълнята е, че действията на президента Тръмп, Тръмп повишават решителността ни. Благодаря, аз представлявам комисията ИТРЕ. Искам да кажа, уважаеми приятели, от е, Европейската комисия. Не всички в парламента мислят като господин Турмес. Нека да споделяме становищата си, но да бъдем по-умерени в изказванията си. Резултатът ще бъде по-добър. Искам да помоля колегите от ИТРЕ да не губят е, енергията си, защото в 3 часа започва следващото заседание и ще се срещнем с а, а, всички комисари, с които си сътрудничим изследвания, вътрешен пазар и така нататък. Три важни заседания с комисарите в 3 часа. Заповядайте. Благодаря ви. and the chair you can finish our meeting if you wish. Yeah. Just to say that, that the... Срока за внасяне на изменение 27 е юни, 12 на обяд. Следващото съвместно заседание е на 11 септември в Страсбург от 7 до 8.30 вечерта. Благодаря ви.